Съгласно член 7 е, от е, Кодекса за членството на Европейския парламент относно конфликта на интереси. Вчера, на 15 юли 2014 година, избрахме петимата членове на комисията, която отговаря за поведението на членовете на Европейския парламент. Благодаря ви за аплодисментите. Е, много сте мили за първи път ми ръкопляскате. Е, има ли превод вече? Започвам от начало в такъв случай. Съгласно член 7 от Кодекса за поведението на членството на Европейския парламент в областта на финансовите интереси и конфликтите на интереси, вчера на 15 юли 2014 година избрахме, избрах петимата членове на съответната комисия. Госпожа Гданута Хюпна, госпожа Мади Долвостерес, е, господин Саят Карим, господин Франциско Соса Вагнер и е, Масталка. Има също така и двама резервни членове. Е, което ще определя през идните дни, тъй като все още трябва да разговарям с тях. Не от всички сме получили отговор. Петимата редовни членове могат веднага да започнат работа. Благодаря на колегите за съгласието да работят в тази комисия. Господин Глезос, поискахте думата по дневния ред.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 Шуц отказа да даде думата на колегата Пападакис, за да обясни причината за своето изказване и това значително наруши принципите на демокрацията. Той искаше да направи изявление, това му беше отказано. Това е нарушение на принципите на демокрацията. Добре познавам председателя Шуц и искам той да признае грешката си. Благодаря, господин Глесус. В този парламент всеки може да поиска думата и да направи изказване по дневния ред. Вие поискахте думата, аз ви дадох думата, вие не се изказахте по дневния ред. Но все пак изказахте мнението си. Господин Пападакас вчера не постъпи като вас. Той нито поиска думата, нито даде някакъв сигнал, че иска да каже нещо. Той просто започна да говори. А, тук сме, вижте колко много колеги. Ако всеки един започне да говори когато си поиска, това няма да бъде е, е, демокрация, ще бъде говорилни, в която няма да бъде ясно кой какво казва колегата Папанакис трябваше да поиска думата по съответния ред. Ако го беше направил, щеше да може да се изкаже дадох на господин Пападакис да се изкаже като член на Комунистическата партия на Гърция, да заяви, че не се чувства представен от госпожа Марин Лепен. Госпожа Лепен не говори от негово име и му дадох думата, за да заяви това. Приключваме с този въпрос. Преминаваме към назначаването на четирима членове на Европейската комисия. Казаха ми, че има предложение. Господин Шулц, господин председател, ние сме на мнение, че трябва да гласуваме